съвършено различна тема. Отговор на въпрос за текущото управление на захарния сектор. Бих искал да започнем с автора на въпроса, авторите на първо място госпожа Яна Кудакис. Commissioner Reding, every time we ask you, the Commission, this question, we always get the same answer. Винаги, когато се обърнем към комисията за този въпрос, винаги получаваме същият отговор, госпожо Рединг. Казва ни се, че няма никакъв проблем. Обаче, онези, които произвеждат захар от захарна тръстика, работят с намален капацитет. Рафинериите затварят врати за няколко дни в седмицата, което значи, че се губят работни места. Комисията ни показа писмо от една френска рафинерия, където се казва, че е, суровината, захната тръстика, редовно не достига. Но в същото време се казва, че системата трябва да остане такава каквато е. Обаче не се споменава, че рафинерията е собственост на производител на захарно цвекло. Именно за това той иска да се запази статуквото. Кога, когато комисията признае, че има проблем, не се казва, че проблема е само за Великобритания. Но 62-ма депутати от 11 страни членки писаха на комисаря, който отговаря за земеделието, с искане да се промени режима за управление на захарното производство. Необходимо е промени в цяла Европа, особено в Португалия, България и Румъния. Знаете, че има проблем и всички знаем, че има проблем. Необходимо е създаване на равни условия за всички, които работят в този сектор, в този отрасъл. Госпожо комисар, вие отговаряте за гражданите на Европа, не за а, селското стопанство, но ваш дълг е да защитите гражданите на Европа, да защитите онези, които са застрашени и онези, които всяка седмица плащат повече в супермаркета. Цената в Европа е 46% по-висока, отколкото в останалия свят. Трябва просто да се погледне откъде идва суровината. И ако комисията отново откаже да направи това, тя ще пренебрегне интересите на онези, на които е призвана да служи, а Европа ще загуби един ключов отрасъл. Благодаря. Лайон Чордж. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, вероятно тук трябваше да бъде комисаря по замеделие, за да отговаря на тези въпроси, въпреки че съм сигурен, че вие прекрасно ще отговорите. Управлението на комисията на режима на отрасъла захар започва от 2006 година. Прогнозите на комисията за 3,2 милиона внос на захарна тръстика не се сбъднаха. И бяха изготвени доклади, според които се оказа, че други държави, като Бразилия, трябва да ни помогнат да наваксаме. В това отношение е, резултатът е, че е, цените вървят нагоре, разходите се увеличават и така не можем да конкурираме производителите на захарно цвекло на пазара. Достъпът на суровини до пазара за Европейския съюз е ограничен, намаляват възможностите за обработка на тази суровина и така се губят работни места. Трябва да бъдат предприяти съответни действия, за да бъде предотвратен този резултат. Трябва да кажем обаче, че прогнозата на комисията за 3,5 милиарда тона внос се реализираха. Трябва да рацион... След 2006 година пазарът трябва да бъде реорганизиран и да се преодолее проблема. Има истински проблем в сферата на захарната тръстика и затова искам да чуя от страна на комисията какво ще бъде направено, за да се, осигурят равнопоставен, да се осигури равнопоставеност при производството на тръстика и захарно цвекло. Благодаря. Господин Сан, искам да попитам госпожа Анакодакис, дали е готова да приеме два въпроса от колеги? току-що бяха заявени и те са насочени към нея. Съгласна ли сте да отговорите на тези два въпроса? Ако да, господин Морайс да зададе въпроса си. Благодаря, господин председателю. Много мило от ваша страна, че ми давате възможност. Искам да попитам госпожа Яна Кодаклис. В Лондон, им, в моя избирателен район, има голям производител. Искам да попитам, през последните две години има изключителни мерки за ограничаване на недостига на захар и пускане на захар на пазарите, като таксите да са същи, както във всички други сектори. Госпожа Яна Кодакис има думата. Е, през последните две години митото, което се плаща за захарно цвекло, е средно 75 евро на тон. Като имаме предвид, че имаме 1 милион и 200 хиляди тона допълнително доставки. По-малко от 900 хиляди тона сурова захар са внесени и средното мито според мен е 183 евро на тон. Благодаря. Благодаря. Сега вторият въпрос от господин Тарабела. А, госпожа Якодакес, скъпи колеги, с, с удивление чух вашите неоправдани атаки а, към а, а, комисията, ако е ден отрасъл а, е в а, затруднение. Искам да ви напомня, че през 2006 година реструктурира а, а, отрасъла. Някои производители не са се променили, не са направили преструктуриране и от това страдат и вие не изявихте никакво недоверие, никакво, по никакъв начин не ги опрекнахте за това, че не са изпълнени това, което трябва да направят. Благодаря на колегите. Не, не нападаме никого. Просто казваме, че искаме равнопоставеност. Говорим за работни места в Европа. 2006 година а, приехме законодателство в Европейския съюз, което беше разумно, може би, за момента, но а, фирмите, институциите в рамките на Европа а, трябва да върват напред, тъй като и обстоятелствата, реалностите се променят рафинериите нямат достатъчно суровина и, не могат да работят пълноценно. Това означава, че 4500 работни места ще бъдат закрити в Европейския съюз, не само в Обединеното кралство, но и в държави като Португалия, които страдат от економическата рецесия. Сега не е момента да си играем на политика. Госпожи и господа, казва председателя. Всъщност още не сме започнали с дебата. Само това искам да кажа. Всъщност авторите на въпросите само ги задават към комисията, но се появи още една синя карта. Въпрос към госпожа Яна Кодакис. Госпожа Патрао има въпрос. Ще приемете ли този въпрос? Благодаря, господин председателю. Няма микрофон. Благодаря, наистина. И съжалявам, че микрофона ми не проработи. Налага се да се изкажа след всичко, което чух. Ние имаме отрасъл, който няма суровини за да работи. През 2006 година комисията каза, че вноса ще възлиза на 3,5 тона. А комисията сега казва, че ще има само 1 милион цяло и 100 хиляди внос. Това не е достатъчно за нашия отрасъл. Това е един минимум и трябва да мислим по този въпрос. Напълно съм съгласна с вас. Това е наш проблем и точно това опитваме сега да видим как да коригираме. Възможности за осезаемо увеличаване на вноса от преференциални вносители – е, малки са възможности, затова сега се насочваме към план Б. Да видим как можем да се справим с това положение. Благодаря. Продължаваме сега с е, изложението на авторите, господин Капулас Сантос. Благодаря, е, господин председател. Най-напред Искам да благодаря на колегите. Искам да благодаря на комисарят, който отговаря за земеделието, който пое много полезни инициативи. Но, госпожо комисар, не ни е необходим само диалог. Нужни са ни резултати. Реформата в захарния сектор през 2006 година бе последвана от по-нататъчни трудности. Затруднен беше достъпът до, суровини. Оказа се, че нивото на доставките на, сурови, на суровина за захарните, захарните производители а, са абсолютно, е абсолютно недостатъчно. Разбира се, знам има доводи за противното. Разбираемо е, че не винаги можем да защитаваме европейската промишленост, но трябва да се каже, че губят се много работни места. Защото тези работни места зависят от това да има достатъчно захарна тръстика за преработване. Знам, че пазарът ще намери изход от това положение, но ние трябва да вземем решения в полза на европейските е, граждани. Е, очакваме от комисията е, ефективни решения и чувството имаме, че такива решения в момента не се взимат. Необходимо е да се постигне равновесие между търсенето и предлагането и да се запазят работните места в отрасъла. Благодаря. И накрая господин Рубик. Благодаря, господин председател. Същината на проблема се състои в следното. Европейския съюз в резултат на реформата в захарния отрасъл се превърна в основен износител вместо вносител. Беше въведена, бяха въведени квоти за различните преработващи предприятия. В Латвия три от предприятията трябваше да бъдат закрити вследствие на въвеждането на тези квоти. В момента съществуващата система на квоти не позволява а, на производителите да имат достъп до онова, от което имат нужда. Същото въжи и за Германия. За да работи отрасъла, Работещите в него считат, че е необходимо да се премахнат квотите. Около 80% от производството 80% от а, онова, което квотите налагат, би трябвало да бъде в сила до 2020 година. Знаем обаче какви са разходите за производство на хектар а, и знаем каква роля играят тези разходи. Трябва да работим съвместно с производителите, да помислим за цените, да се борим срещу трудностите и пречките и да създадем възможност за конкуренция на пазара. Политиката, която се прилага в момента, не дава възможност да се регистрира риск ръст на този пазар. Трябва да подкрепим производителите, да стимулираме конкуренцията и така да създадем възможност за равнопоставеност. Госпожа Рединг. Господин председател, от името на моя колега Тонас ще се опитам да отговоря на зададените въпроси. Разбира се, вие предполагам добре знаете, че реформата започна през ноември 2005. Целта беше да се повечи конкурентоспособността на отрасъла. Ставаше, защото секторът на е, производство на захар от е, захарно цвекло страдаше, а имаше 500 е, милиона, които бяха дадени като субсидия за производителите от захарната стика. Им, имаше е, преходен период от 3 години, който завърши през 2009 година. А, а Европейския съюз получи достъп до страните от АКП, АКП Б, без да трябва да надминава 3 милиона и половина тона. През 2000 1995 година чрез Световната търговска организация беше ограничено това количество. След реформирането на захарният отрасъл, квотите бяха намалени до 13 милиона тона, като се има предвид, че преди тази квота беше 17 милиона през 2004-2005 и поради това 41% от рафинериите бяха затворени. Капацитета на рафинериите обаче се увелича с милион и половина тона в целия Европейски съюз. Ставащ и традиционните е, е, производители решиха да увеличат капацитета си с милион е, е, е и, е, тон, и 150 хиляди тона. Всичко това се основава на преференциалните договори с а, СТО. Т.е. като събереме всичките количества от Бразилия, от балканските страни и от другаде, стигаме до 3 милиона и 200 хиляди тона за текущата година. А, а, значи, квотите от 300 хиляди тона се конвертират за а, а, Латинска Америка. А, допълнителни количества се изнасят всяка година. Кампанията в 2009-2010 година беше нетипична световните цени бяха по-високи от цените в Европейския съюз. Нещо, което не, не, не е виждано от 50 години. И поради този факт цените от АКПБ предпочитаха да продават а, стоката си на световният пазар на место на Европейския съюз. Или пък да я реализират на вътрешния пазар и не ни доставиха а, предвидените количества. Балансата на а, пазара в Европейския съюз беше засегнат а, от а, намаляването на потреблението. И именно в тези, в тези обстоятелства комисията взе мерки за да ребалансира пазара и през 2010, 2011 и 2012 комисия комисията разреши внос с преференциални условия на захар извън квотните количества. Това беше направено по балансиран начин и по отношение на условията, и по отношение на количествата. Това бяха 2 милиона и 25, 250 хиляди тона. Истина е, че някои производители се оплакват, че нямат достатъчно суровина а някои от вас също така си поставят въпросът какво е истинското положение. Първа констатация. А това виждане не се споделя от всички производители в Европа. Втора констатация. Какво ни говорят цифрите за вноса? Преди реформата от 2005 година вносът беше от 2000 до 3000 милиона тона, 3 милиона и 300 хиляди тона. Тоест, е, тези е, изказвания не отговарят на истината. Какъв е истинският проблем? Ако по-внимателно анализираме положението по страни членки и по производители, виждаме, че европейските производители се включиха в пазарната, условията на пазарната економика, така както се изисква и днес има реална конкуренция между захарните рафинерии. Някои страни членки и някои производители увеличиха капацитета си, като осигуриха допълнителни доставки за трети страни. Други производители обаче установяваме, намаляват производството си след реформата, а общото, общия внос на Европейския съюз расте. Значи става дума чисто за проблем на търговската стратегия на частните предприятия. Дами и господа, европейското захарно производство а, навлезе в аферата на пазарната економика и след един а, преходен период, а, който се приключи през 2009 година. Именно това, към това ние се стремяхме, да насърчиме пазарните механизми. Не можем да се връщаме назад. Комисията се постара да създаде баланс на захарния пазар. Вносът сериозно се увеличи след 2006 година и постигна 4 милиона тона през 2011 година, а вносът от страните на АКПБ също се увеличава. Ако страните от АКПБ искат да продължат да, увеличат, да, да внасят у нас захар, която е рафинирана от тях, не само ще приемем това, но може да се каже, че това ще помогне за развитие на техните економики. Трудностите, с които ще се сблъскат производителите на захар, не са свързани с липса на суровини, а са свързани с по-голямата конкуренция между европейските производители и значителното увеличаване на капацитета на някои производители. Това обяснява защо някои захарни заводи не работят с пълен капацитет. Целта на реформата на отрасъла беше да се поощри конкурентоспособността и ориентацията на европейският захарно-производителен отрасъл. В момента Европейския съюз е нетен вносител на захар, докато преди това беше нетен износител. Тоест, реформата е успешна, тъй като тя елиминира свръхпроизводството на захар по структурни причини. А, до 30 септември 2015 ще въжат тези правила. През октомври Комисията направи своите предложения за бъдещият режим в захарният отрасъл, където се предвижда премахването на производствените квоти. Въпрос, който в момента се обсъжда в парламента и за другите европейски институции и бих искала от името на моя колега Чолос да ви приканя активно да участвате в този дебат върху условията на работа след 2013 година и отпадането на системата на квотите. Точно това е и въпроса, който обсъждаме. А сега даваме, въпрос, даваме думата на говорителите на групата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Политиката в сферата на захарта естествено трябва да бъде разработена така, че да се осигурят необходимите доставки. Реформата от 2006 година ни направи до някъде зависими от вноса. Комисария цитира много данни, но се оказва, че около 50% от нашата консумация се поддържа от внос. Ако в държавите, които произвеждат е, захар, реколтата е слаба или ако консумацията се увеличи, ще се натъкнем на трудности, така че комисията е, би трябвало да предприеме необходимите мерки за това, а именно да се даде възможност за безмитен внос и да се стимулират производството на захарно цвекло е, и глюкоза. Има 500 000 тона, които а, могат да бъдат произведени от националните пазари. Освен това, предлагам комисията да приеме политика на равнопоставеност, нещо, което всички признават, че е необходимо. От това, което чухме от комисаря Рединг, се оказва, че на пазара се прилагат необходимите пазарни инструменти. Става дума обаче за загуба на работни места и, както каза първият оратор, не трябва да забравяме казаното от господин Тарабела, а именно а, загубата на хиляди работни места, нещо, което се наблюдава и в моя избирателен район. Там а, беше закрита една от най-голямата захарна, захарно производство в Европа и бяха закрити множество работни места. Така че е много важно да има равнопоставеност и да не чакаме 2020 година. Благодаря, господин председател. Виждам, че има синя карта. Имате думата. Благодаря, председателю. Мога ли да попитам господин Дез за нещо, което той спомена за цените на захарта? Той съгласен ли е, че 46% са по-високи цените на захарта в Европа? Почти 50% е увеличението, след като Комисията установи, че има криза през 2010 година. В света цените падат, значи въпросът не е в това, че цените в света са високи. На второ място, съгласен ли сте, че а, производителите на захар от захарно цвекло всъщност напомпват цените, увеличават а, печалбите си като а, всъщност вдигат изкуствено цените на бялата захар. Господин Дес има думата. Благодаря. Благодаря. Да, в Европа имахме свръхвисоки цени на захарта. През 2006 година започна реформата. Преди това цените на захарното цвекло, на захарта бяха с около 40% по-високи и производителите съответно трябваше да включат това в цената. Захарта на световния пазар е по-скъп, отколкото в Германия. Ние внасяме много захар от страните от АКТ а, има доста несъответствия на пазара и ако ние не премахнем регулирането на този пазар, ще трябва потребителя да продължава да плаща високата цена. Благодаря, е, господин е, председател, госпожо комисар. Е, става дума не мога да се присъедина към това, което се каза а, с, а, при а, синята карта, която ми беше а, ставена. Комисията се опита да осигури достатъчно снабдяване и за производителите, и за, и за а, производителите. Ние, а, а, разбира се, приехме квоти, за да отговориме на изискването на пазара, но преди всичко, за да можем колективно да овладеем свръхпроизводството, защото знаеме какво беше производството, когато нямаше квоти, знаехме какви отклонения имаше. И не само в призахата беше така, и в много други неща. Значи овладяването на, на производството, за да може да се отговори на търсенето на пазара, е нещо, което е особено важно. И затова а, трябва да преразгледаме въпроса с квотите, за да може да се съживи на ново а, отрасъл, пък и това въжи и за други отрасли в Европа. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, госпожо комисар. Считам, че с последните реформи в сферата на захарта ние вървим в правилната посока. Отрасъла се нагоди към пазара, но оплакванията показват, че трябва да направим още една крачка напред. Трябва да продължим да развиваме пазара на захар, защото като че ли в центъра на вниманието не беше поставен основния проблем. Държавите от АКТ доставят другаде, защото световните пазари се променят. Те се промениха драстично. Ние обаче не можахме да предвидим тази промяна. Потреблението в трети страни се увеличи, а това не беше предвидено. В световен мащаб потреблението на захар се увеличи. Следователно, европейският пазар трябва да се нагоди а, към а, тези потребности. Тоест, тук не става дума само за проблем в селското стопанство. Производителите търсят други възможности за производство. Примерно в Германия производството на енергия е реален конкурент на, за захарното цвекло. Така че не. А, така че сега може би трябва да премахнем плотите и да се открием към бъдещето. Благодаря. Господин Николсън, благодаря ви много. Очевидно, много добре тече тук дебата в парламента от малка група хора. Е, съвсем навременен е дебата и аз поздравявам колегите, че повдигнаха тези въпроси. Успеха на реформата на захарния отрасъл и въвеждането на квотите през 2006 година е, всъщност е, беше с обратен ефект. Е, много предприятия затвориха и както вече беше посочено тук, цените на захарта тръгнаха нагоре. Това е неприемливо. Би трябвало също така да се спреми на въпроса за равнопоставеността на различните видове захарно производство захарната тръстика и производството имат, нямат достъп до суровини, независимо какво си говорим. Въвеждат се тарифи и комисията трябва да намери решение на този проблем. Те всъщност изправят пред много рискове много от работещите в този сектор. Трябва да сравним това, което комисията казва за техните цели по отношение на заедостта, социалните отношения и какво говори за захарта. Неотдавна председателя на комисията и Ван Румпой говориха за заетостта, за, за безработицата. Обаче никой от тях не спомена, че в Исландия, Норвегия и Швейцария имат по-висока заетост от всяка страна от Европейския съюз. Ето тук имам един документ, който го потвърждава. Какво трябва да се направи? Да се увеличат цените, битата на вносът на захарната растика и захара захарната растика. Тези а, мита в момента са, а, основават на абсолютно неверни прогнози, направени от комисията през 2005 година. Ако искаме цената на захарта да бъде достъпна, искаме хората да не обедняват, не трябва захарта да допускаме да става все по-скъпа. Господин Дегрут също така а, натопи а, пръстите си в а, а, а, а, в захарницата. Органичаването на вноса на захар от, от останалия свят е много странна стъпка. Когато попитаме комисията, тя отговаря за че причина за това са двустранните търговски преговори, които води със страните от Латинска Америка. И че вносът от тези страни ще компенсира недостигът от страните от КПБ. Но а, а, не може а, 3 милиона да заместят 5 милиона, които сме загубили от традиционен внос. Е, този въпрос е, беше е, обсъждан в Камерата на лордовете. Фактът, че подобно разследване е необходимо, трябва да покаже на комисията, че е време да се събуди и да подуши миризмата на захарната тръстика или в случая бастуна. Благодаря. Искам да дам думата на господин Никос. защото не видях, че госпожа Накодак беше вдигнала синя карта. Не забелязах, извинявайте. Благодаря. За съжаление, има много въпроси, на които не получавам отговор. Не е виновна комисаря Рединг, че трябваше да изчете материала си. Тук трябваше да бъде колегата, който отговаря за селското стопанство. Преди три седмици разговаряхме с комисаря Чолуш и трябва от него да получим тези обяснения. За мен е голямо удоволствие да говоря веднага след господин Агню, който ме обвини, че не, не произнасям името му правилно. Мисля, че сега вече а, съм се поправил. Искам да кажа на госпожа Яна Кодакеш, а, че а, мисля, че това ще бъде положителният подход от тук нататък. Не можем да гледаме назад, трябва да гледаме в бъдещето. Благодаря. Благодаря, господин Ферера има думата. Господин председател, госпожо комисар. Колеги, реформата в захарния сектор засегна производството на захар от захарно цвекло в Португалия. Бяха правени инвестиции, за да можем да гарантираме адекватни доставки, но трябваше да се прави значителен нос, за да попълним дефицита – през последните месеци сме свидетели, че няколко компании всъщност не съумяват да задоволят търсенето, именно защото им липсват суровини. Затова, госпожо комисар, това трябва да бъде взето предвид и комисията да се намеси. Вноса страда от дефицит и преработвателните предприятия не работят. Комисията трябва да реши кое е най-доброто решение, за да може да се насърчи местното производство. Има недостиг на вноса на... Господин Димитър Стоянов. Господин председателю, госпожо Рейдинг, моля ви, отидете при комисаря Чолош, който е написал това дълго изказване, което, което вие ни прочетохте, и му кажете да спре да играе игрички с нас, защото тези игрички, на тях са заложени работните места на хиляди хора и ако те бъдат изгубени това означава глад мизерия и бедност за още десетки хиляди души в европейския съюз. не може вие да идвате тук и да казвате че нещата са станали по добри защото са сложени на пазарен принцип когато половината индустрия е поставена под протекционизъм докато другата половина от индустрията е смазана. това не е пазарен принцип напротив точно защото няма пазарен принцип ние тук с колегите сме дошли и само стилът и емоцията на този дебат който водим в 11.30 ч. може да ви покаже колко важен всъщност е той точно защото няма пазарен принцип ние сме дошли тук да зададем въпросите към комисията. така че спрете да ни разигравате вземете проблема сериозно защото преди два месеца бяхме 30, сега сме 60, смятайте за утре. Благодаря. Има а, още една а, синя карта. А, приемате ли я? Благодаря, господин председател. Искам само а да кажа, може ли господин а, Стоянов да ни обясни, кои са тези хиляди работни места, които ще бъдат загубени, за които той говори? Колега Стоянов благодаря ви колега. става дума както разбрахме от това което казаха колегите преди нас че проблемът е в 11 различни държави членки от съюза като се почне от една от най южните моята България, мине се през собствената държава на господин чолош румъния и се стигне през португалия през италия през обединеното кралство и се стигне чак до финландия това е проблем който тръгва от най южната граница на европейския съюз и стига до неговата най северна граница и там са поставени на карта четири хиляди и петстотин работни места по еди колко си хора от всяко семейство. това прави десетки хиляди души които се изхранват от тази индустрия. Господин Дантен. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Реформата от 2006 година целеше подобряване на конкурентоспособността на сектора. Бяха взети важни мерки и в човешки, и в териториален план. Бяха затворени рафинери, беше изоставено производството на захарно цветло. Днес онези, които работят с захарна тръстика, искат отменяне на митата. Защото вносът на захарна тръстика ще продължи да ерозира преференциите, които имат нашите традиционни партньори и ще увреди инвестициите в тези страни. Пазарът на захар в Европейския съюз е изцяло отворен. Инвестициите в страните от АКП не могат да оправдаят исканията за неизпълнение на поетите задължения. Иска се изрично запазване на създадената система. Особено в доклада ДЕС през 2011 година и резолюцията от март 2011 година. Да, трябва да защитаваме работните места. Но Можем ли а, заради няколко а, а, десетки работни места да увеличаваме дезертификацията на а, европейската територия? Многократно сме заявявали, че сме готови да защитаваме интересите на нашите граждани и на нашите селско-стопански производители. Анке, леди Латфорд. Леди Латфорд. Благодаря, леди Латфорд. Комисария Рединг не е единствения присъстващ, който се впуска в въпросите на селското стопанство. Очевидно, резултатите а, противоречат на прогнозите. Приблизително хиляда работни места в а, моя избирателен район а, са заплашени от закриване. И ако сравняваме данните от 2006 с 100 милиона, се оказва, че няма достатъчно а, приходи поради обстоятелството, че има олигополи на пазара, няма конкуренция. Тук не става дума за преференциални доставки, а просто за липса на достатъчно растеж. Някои обвиняват бюрокрацията в а, комисията а, за този проблем, но в момента цари хаос. 300 и 9 евро е субсидията, но всичко това създава огромна несправедливост. Комисията като че ли е предубедена и ни спира да предприемем необходимите мерки. Благодаря, господин Власович. Следващия в списъка. Господин председателю, госпожо комисар, става дума за регулирането на захарния пазар. Регулирането се провали, загубили сме производство в някои държави членки. В Полша, например, се случи точно това. Традиционните производители, които работеха с цвекло, загърбиха това производство – и всъщност така е унищожено селското стопанство. Полша трябва да купува над 300 000 тона захар годишно, а, изнасяше. И а, комисията със своето предложение върви в обратната посока. Те смятат, че пазара трябва да бъде либерализиран. Комисията не очаква ли, че това може да укрепи позициите на господстващите предприятия на пазара, малките производители ще бъдат унищожени. Е, и полека, може би, трябва плавно да се излезе от съществуващата система, за да не има шокове в системата. Може, по-скоро вместо либерализация трябва да бъдат укрепени съществуващите правила. Господин Омарджи. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, в този дебат за захарният отрасъл искам да обърна внимание върху специалните проблеми на най-крайните, най-периферни райони на Европейския съюз, които пострадаха от реформата от 2005 година, защото не бяха осигурени компенсации за тях. Вие знаете много добре, че в тези острови производството на захар е особено крехко и е, може да пострада още повече от реформите след 2013 година, за които говорите може да пострада още повече от мерките, които се изискват от СТО. Затова е, моля Европейската комисия да взима предвид е, специфичните условия на периферните райони. В остров Реюнион имаше три захарни фабрики, рафинери, в днес остават само, останали само две. Благодаря. Е. Господин Николеско. Проблемът в отрасъла захар е много по-широк от това, което обсъждаме днес. Нещата не се ограничават само до тръстиката. В Румъния, например, има достатъчно за задоволяване на около 4% от вътрешното потребление. Ограничава ни допълнително и квотната система. Ограничаваме се в рафинирането на вносна захар от тръстика. В последните години в Румъния губим не само суровината, губим и пазарни позиции. Имаме строги ограничения за това, кои трябва да бъдат източниците и се надяваме, че нещата ще се променят. Комисията трябва да гарантира оцеляването на рафинериите в средно и дългосрочна перспектива. Те трябва да могат да планират производството си. Това означава, че рафинериите, които в момента не работят с пълен капацитет, не могат да покрият разходите си. По отношение на производството на суровата захар, която се внася, ние а, имаме нужда от бърза реакция, а, за да оцелеят нашите рафинерии. В противен случай ще трябва да внасяме. Минаваме към спонтанни въпроси от залата. Вече е доста късно, казва председателя. И ще включим само тези, които все още не са се изказвали. И така, имаме трима оратори. Започваме с господин Яр. Благодаря, господин председателю. Най-добре би било, ако не се налага да има организиране на пазарите, защото реформата винаги означава много промени и не можем винаги да предскажем точно какви ще бъдат пазарните тенденции. Следователно, трябва да се съхрани тази организация на пазара. Имаме три стълба. Имаме захарна тръстика, захарно цвекло и изоглюкоза. И трябва да се справим с всички тези аспекти, плюс вноса. Опитваме се да постигнем по-голяма стабилност, но в момента не са ни необходими тези квоти. Трябва да помислим за слагането на край на това. Господин Пашка има думата. Uh, uh, благодаря, господин председател, uh, госпожо комисар. В някои страни поради недостига на захар е, и спекулативни е, действия, цената драстично се увеличи. Намаляването на захарното производство доведе до закриване на рафинерии в моята страна. Хиляди загубиха работата си. Време е да се направи нещо, за да се поправи вредата, нанесена от грешните решения в миналото защото резултат е намаляването на захарното производство в Европа. Комисията трябва бързо да реагира на промените в ситуацията и да стимулира растежа. Необходимо е да се преразгледат сегашният режим на квоти, който създава само по-голямо неравноправие в е, пазара на захар. Благодаря много, господин председател. Реформата в захарния отрасъл от 2006-2007 година сега вече показва своите ограничения. Производството на европейско ниво значително намаля. Много държави и членки започнаха да внасят захар, а преди няколко години те бяха нетни износители. Това стана и в Румъния вече не можем да отговорим на вътрешното потребление единствено от производството в страната. Така че трябва да се вземат предвид всички тези фактори при общата съскоспанска политика. Нивата на потребление, нивата на производство във всяка държава членки. Комисията освен това трябва да гарантира и справедливата конкуренция между различните производители на захар. Тук имам предвид рафинериите на захарна тръстика, които в момента се затрудняват да получат суровина. Благодаря ви. Има въпрос с синя карта. Надявам се, че ще приемете този въпрос. Благодаря. В Румъния положението е много тежко. И то е подобно на това в Португалия. Не можем да чакаме повече, докато приключи реформата на ОСП. с тези единни мерки. Трябват ни на мерки за намеса сега, дори и временни такива, за да подкрепим сектора. Госпожа Пасеско има думата. Господин председателю, аз не казах, че ще приема въпроса с синя карта. Е, много е късно и аз съм уморена, не приемам въпроса. Благодаря, комисаря Рединг. Има думата за заключително слово. Господин председател, този дебат ясно показа, че има а, а, противоречие от една страна от производителите на захар от захарно свекло и от тези, които разчитат на внос на захарна тръстика. Комисията направи необходимите корекции, може би понякога тези корекции да бяха болезнени, но пазара сега е много по-конкурентен. И необходимо е да се отчете че конкуренцията е едно от правилата, по което сме се споразумели. А, и така а, трябва да бъде. И комисията, и съвета, и парламента трябва да защитават тази линия. Ние ще вземем, направим всичко необходимо в комисията да има достатъчни доставки на суровина през 2005 година бяха 2 милиона и 300 хиляди тона. Днес са между 2 милиона и половина и 3 милиона и 100 хиляди тона. Благодаря. С това приключваме този дебат. Следващото ни заседание е утре, 12 септември. То ще започне в 9 часа заранта. Дневният ред е публикуван, а може да го прочетете и на вебсайта на Европейския парламент. Закривам тази вечершното заседание. Приятна вечер!